днешното заседание, ако желаете да се обяснявате допълнително. Искам да благодаря на всички ви за вашето участие и да ви уведомя, че е, заседанието на парламента ще бъде възобновено утре заран в 9 часа. Благодаря и приятна вечер.